Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre... Скъпи колеги, моля займете местата си. La séance est ouverte. Откривам заседанието. Скъпи колеги, нека да се уверя най-напред, че всички приемате дневния ред в вида, в който ви бе а, раздаден. Заместник председателя Георгиева потвърди, че днес в 11.30 ще присъства тук, когато ще бъдат представени новите инициативи във връзка с спешната помощ, което означава, че ще трябва да променим дневния ред. L'ordre du jour de la réunion du matin. Тази сутрин ще разгледаме следните точки. Първо ще чуем представенето на доклада. за Турция, командировка, в която част от нас участва. След това ще обсъдим точка 8 на госпожа Гардия Сабел, доверителния фонд на Европейския съюз за Африка, последиците за развитието и хуманитарната помощ след което ще разгледаме точка 3. Докладване относно тристранната среща от 14 март 2016 година за бюджета за 2017 година. Следва точка 5. Пилотни проекти и подготвителни действия в бюджетите за 2016 и 2017 година. И точка 6 ще бъде последната, която ще разгледаме тази сутрин. Изслушване на комисаря Георгиева във връзка с новите инициативи относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза. Това е в отговор на коментар, направен от господин Фернандес преди малко по време на заседанието на координаторите. Днес след обед ще разгледаме контрол на регистъра и състава на експертните групи на комисията. Извинете, ще го разгледаме към 16 часа и 10 минути. 16.40 ще гласуваме. След това точка 12, която ще разгледаме след гласуването. Ще го разгледаме при закрити врата, защото ще разглеждаме много въпроси, свързани с сигурността. По време на предишното ни заседание когато присъства и генералния секретар на парламента и заместник председателя Виланд. Имаше някои питания във връзка с публичното излъчване на заседанието. Смяташе се, че по този начин някои хора с престъпни намерения, защо не и терористи, могат да се облагодетелстват от получената информация. Комисията бюджет и ЕКОН на 23 март сряда от 9 до 11.30 ще заседават извънредно в Ян 2Q2 съвместен доклад за бюджетен капацитет на еврозоната. Това ще бъде темата на срещата. Тази сутрин координаторите избраха 15 юни за дата за изслушване на комисиите АФЕТ и ЛИБЕ във връзка с последствията върху бюджета на миграционната криза. Относно делегациите, взехме решение за мисията в Ливан и Йордания. Тя ще се проведе от 16 май понеделник до 19 май четвъртък. И накрая посочихме кои ще бъдат докладчиците във връзка с доклади по собствена инициатива ОСП и инструментите за озъптяването на колебанието на цените. Алде получиха доклада и по-точно господин Али. Относно Европейския съюз и отбраната и доклада на базата на член 53 Вашият председател ще бъде докладчик относно бъдещето на АКТБ и Европейския съюз и отношенията ни до и след 2020 година, социалистите и демократите получиха доклада. Относно макрофинансовото подпомагане на Тунис – бе взето решение да се изпрати писмо на парламентарната комисия Инта. Координаторите взеха решение да изпратят писмо на Европейската комисия във връзка с проблема с въртящите се врати. Тоест, бившите комисари и новите им постове – постове, които те заемат след края на мандата. Има въпроси във връзка с евентуалните проблеми с заплащането, съвместимостта на новите им постове и предотвратяването на конфликта на интереси. Господин Таран ще ми изпрати писмото, което е изпратил на Европейската комисия. Все още нямаме отговор, но трябва да изясним този момент. Всички сте получили проекта за протокол от заседанието 27 октомври 2015, 27 януари 2016, 15 февруари 2016, 18 февруари 2016 и 23 февруари 2016. Имате ли някакви възражения? Ако не, те са прияти в този вид. Преминаваме нататък към мисията в Турция. От името на делегацията на членовете на нашата комисия, които участваха в тази мисия, бих искал да ви представя доклада за мисията, в който са е включена цялата информация, както и нашите впечатления. Тук са залегнали и основните послания и заключения, до които стигнахме. Смятам, че тази мисия имаше важен принос към настоящата работа на Комисията по бюджета. Откакто се върнахме от Турция, продължават да се случват много събития, и то драматични в повечето случаи в Турция. Временно или частично примирие в Сирия. Разбрахме също така, че господин Путин е решил да изтегли основния си военен арсенал от Сирия. Запознахме се също така с инициативите на отделните държави членки, които възнамеряват да затворят балканския маршрут за сирийските бежанци. Знаем, че положението се влуши в Гърция, откакто бе затворена границата с Македония и може би и с България. Имаше нови искания от страна на Турция. Тя поиска да се отвои финансовата помощ. Това искане може да бъде подкрепено от европейските ръководители по време на срещата на върха между Европейския съюз и Турция. Срещата ще се проведе този петък. Да ви напомня също така, че въпреки политическата подкрепа, която изказахме във връзка с бежанците в Турция, нашата комисия изрази известни резерви по отношение на процедурата, която следва Европейската комисия. Иска ни се да поддържаме по-тясна връзка като чувството в Европейския парламент и най-вече на Комисията по бюджета е, че биваме информирани в последствие. Което означава, че освен да се съгласим, нямаме всъщност друг избор. Просто можем само да се съгласим с решението на съвета. Решения, които се взимат, разбира се, на базата на предложенията на Европейската комисия. заключение, нова делегация на Комисията по бюджета ще отиде в Ливан и в Йордания. Преди малко ви споменах и точните дати. Това ще ни даде възможност да обсъдим ангажиментите, които поехме в Лондон в началото на февруари на конференцията на а, донорите. Със сигурност тази тема ще ни занимава голяма част от времето през тази година, да не кажа цялата година, това ще се отрази и на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка. Проекта за доклад ви бе изпратен. Може би дори сте го прочели. Опитали сме се да изпратим няколко ключови послания. Благодаря на Гийом Ре, който изготви документа заедно с своя екип от секретарията. Още миналата седмица разпространихме доклада, като много от вас изпратиха коментарите си. Ернес Марагал, например, Йенс Гайер, коментари, които сме включили в доклада, както ще видите. Смятаме, че в този му вид ще може да отразим вярно това, което се случи в Турция. Посетихме лагер близо до Газиентеп и бяхме впечатлени от приема на бежанците в този лагер. Разбира се, Уточнено беше, че над тези 2 милиона и 200 хиляди бежанци от Сирия, едва 200 хиляди от тях биват прияти в подобен вид лагери. 90% от бежанците всъщност остават в отдалечените региони на градовете и по-скоро в южната част на Турция, като тези хора често живеят в неблагоприятни условия. Сред тях има много деца, около 400 хиляди, които не посещават училище. И това положение вече трае прекалено дълго. Когато Турция прие първите бежанци, тогава се предвиждаше беженците да бъдат приети за кратко време, след което те трябваше да се върнат в страната си. За съжаление обаче това не се случи, положението само се влушава. И има деца, които 4, дори 5 години, ако не се лъжа, дори вчера беше годишнината от първите военни действия в Сирия, военни действия, които започнаха през 2011 година. Та от 22 милиона сирийци в Сирия през 2011 година 5 или 6 милиона са напуснали страната. Те са в Европа или в Турция, в Ливан, в Йордания. Има и сирийци, които никой не знае къде са. Около 4 милиона са поддръжници на режима на Башара Аласад, а 8 до 10 милиона – са в Сирия, но са вътрешно разселени. Те са бежанци в собствената си държава. Когато имаше бомбардировка в Алепо преди месеци, по-голямата част от хората се опитаха да избягат в Турция, но Турция затвори границата. И от гледна точка на бюджета не трябва да забравяме, че най-вероятно ще трябва да се отпуска помощ за сирийските бежанци в Сирия. И от тук възниква въпроса, кога точно ще има мир в Сирия. А когато този мир стане факт, а това несъмнено е най-добрият начин да се сложи край на миграционния поток, въпросът е дали и как ще се построи отново Сирия. Дали Европа ще има възможност финансово да отговори на това геополитическо и е, хуманитарно искане. Многократно се свързвахме с местните органи, прекарахме един ден в Анкара и един ден в региона на Газиентеп. В Анкара се срещнахме с представители на правителството. Те бяха изключително решителни, но и нетърпеливи да получат обещаната от Европейския съюз помощ. Тези представители на правителството, разбира се, не можаха да не критикуват бавните процедури в Европейския съюз. Те бяха разочаровани. Турция получава към 650 милиона евро годишно по смисъла на договора за предприсъединяване. Смятаме, че економическите обстоятелства по-скоро говорят за добро развитие. Видяхме новото строителство в Анкара, например, но когато човек отиде в южната част на Турция, виждаме големи трилентови магистрали – Растежа в Турция е 4%. Заетостта в промишлеността също се увеличава. Турция упражнява контрол и върху миграцията от Сирия към близките гръцки острови. Но много критики бяха насочени към нас. Беше ни казано, че ако искаме да вървим по-бързо, трябва да има доверие. За да има доверие, ни е необходима повече прозрачност. Заместник председателя, с когото се срещнахме, ни заяви, че трябва да преминем през съответните експертни институции, като Банката за развитие Например, Инвестиционната европейска банка, аз казах, че ако им даваме 650 милиона евро годишно, а понякога им даваме дори и повече, като например 2015 година, в общи, суми европейска, в общи думи Европейската инвестиционна банка отпуска около 2 милиона евро годишно. Отново за тях. Така че партньорството ни е факт. То е истинско. Кати Пири, която е докладчик за Турция в комисията АФЕТ. Виждам, че сте тук сред нас тази сутрин. Извинете, че не ви поздравих. Разбира се, че ще ви дам думата след мъничко. Опитахме се да разберем как точно ще бъде уреден бюджетния момент с Турция. Нашите колеги в Турция ни казаха, че е направена оценка и че те са готови да започнат съответните дейности, като например изграждането на училищна инфраструктура за тези към 450 350 до 400 хиляди деца турските компетентни органи са дали възможност на сирийските бежанци да работят, което означава, че сирийските бежанци ще могат повече или по-малко да се включат в економическия живот на страната. Така че трябва да уредим координационния момент. Срещнахме се и с други представители на европейските държави членки в Анкара. Така че пред нас основното предизвикателство е свързано с координацията, координирано действие на европейските институции, на държавите членки, за да може ефективно да се разходват средствата на място. Сега ще приключа до тук и се обръщам към госпожа Пири. Като разбира се, колегите, които участваха в мисията, също могат да вземат думата. Госпожо Пири, имате думата. Thank you very much, Chair, and uh, thank you and your благодаря, господин председател. Благодаря на вашата комисия за това, че изработи толкова качествен доклад за командировката. Аз проявих шив интерес към него. В него има ценни послания, които трябва да отидат отвъд настоящата парламентарна комисия по бюджети аз е, извлякох някои послания от доклада за командировката ви. С други думи, трябва да продължим е, да работим усърдно, за да постигнем посочените резултати. Първо, един съвършенно правилен е, е, извод. Ние не трябва да се спираме само на лицата, които живеят в лагери. Много е важно, че 90% от сирийците в момента живеят в лагери в Турция. Как можем да се съсредоточим върху тези общности? Ние е, придобихме много богати впечатления в е, много градове на Турция, които посетихме. Повече от 50% от населението са бешенци. Така че дългосрочно трябва да преценим е, как да работим по този чувствителен въпрос. Ясно е, че когато говорим за сътрудничество, е, трябва да се съдейства за е, съвместното съжителство между различните общности. Това е следващо предизвикателство и трябва да видим какви средства да отпуснем, за да постигнем това. Нещо друго, което посочва вашата комисия, едно от ключовите послания е, че помощта няма да бъде ефективна, ако няма категорична подкреп от страна на турските власти и на гражданското общество в Турция. Това е ключово, защото когато вие изготвяте подготвяте подобно послание. Аз си спомням, че във вашата комисия обсъждахме различните послания от Брюксел. Брюксел заяви ясно, че нито, никакви пари не трябва да попадат в ръцете на турското правителство. Аз много добре разбирам защо се използва такава риторика, но от друга страна, когато посетите Турция, когато чуете неправителствени организации в Турция и местни власти, те казват, е, е, ние трябва да участваме е, при ефективното разходване на тези средства. Въпросът е много важен и ние като парламент трябва да преценим как да работим в тази посока. Не казвам, че парите трябва да отидат в Анкара. Ние трябва да привлечем местни партньори. Понякога това могат да бъдат местни органи за самоуправление или турски неправителствени организации на място. През април е, ще работим в пленарна зала по два доклада. Два доклада върху Турция и кризата с бежанците. В е, е, парламентарната комисия за външни работи ще се обсъжда годишния доклад за Турция. Аз съм докладчик и когато чуем какво казва Турция, има някои въпроси, които ще бъдат обект на изменения в пленарна зала. Това са изменения от комисията по бюджети и вие господин председател, сте координатор. От друга страна, доклада на парламентарната комисия по граждански свободи. Това е един голям доклад, е, който се разработва върху темата за миграцията и основната част от него е за Турция и помощта за Турция във връзка с е, бежанската криза. Имаме координация трябва да преценим е, как тези заключения да бъдат включени в доклада на Комисията по граждански свободи. Така че е, тази командировка трябва да има ефективно отражение върху законодателната ни работа. Това е моя съвет. Допълнителни въпроси към вашата парламентарна комисия. Как възнамерявате да продължите последващото наблюдение, мониторинга след вашата командировка? Е, По настоящем е, Съвета реши бързо да освободи допълнителните 3 милиарда помощ. Дори се обсъждат допълнителни средства за помощ за Турция. Каква е ролята на парламента, на вашата парламентарна комисия? Как можем да бъдем сигурни, е, че ние реално участваме и изиграем изиграваме ролите си като парламент, особено по наблюдението за начина по който се освояват средствата. Това, което аз поне разбрах и в доклада не виждам нищо по този въпрос, но това, което аз разбрах е, че Европейската комисия не е очертала никаква възможност за равенство между половете във връзка с беженската криза. Особено когато ние включваме въпроса за равенството между половете в нашите бюджети, не предвиждаме това при помощта за Турция, но все пак за мен това си остава един въпрос. Е, отново ви благодаря, е, господин председател, е, за качествения доклад. Vos observations. Merci aussi благодаря, госпожо Пири. Е, радвам се, че е, вие предоставяте този доклад, е, за да можем да споделим вашите собствени виждания и впечатления. В тази връзка искам да посоча казаното от комисията един служител там, който добре познава ситуацията, в Турция ми каза, че е, нашия проблем е, че ние нямаме истинска визия за това какво трябва да се предприеме там и че няма е, някаква насока, е, основна насока, че няма е, е, някаква водеща тенденция и е, се използва двоен език. Е, това, което аз установих в Турция, е именно, че екипите са на място и те срещат трудности, когато трябва да вземат решение и да преминат към действия. Процедурите са такива, че изискват няколко месеца преди да се конкретизира съвсем сигурно какъв ще бъде трансфера за Сирия. Ние намерихме средства. имам предвид е, от е, предприсъединителните е, фондове 2016 година, но ние трябва да изразходваме 40 милиона, не повече. Виждате, че става дума за нужди, които са крещящи. Имам предвид нуждите на място. И в тази връзка аз искам да предоставя думата на госпожа Оди. Давам ви думата. Um, Благодаря. Аз мога само да подкрепя това, което се каза. Е, ясно е, че това е огромна работа, огромна и важна работа, е, която е свършена от Комисията по бюджети. Аз съм много благодарен на Кати за това, че участва в настоящото заседание и че предоставя допълнителни подробности по положението. Аз искам да се спра на последната точка, която тя посочи, по-равенството между половете. Нека да бъде ясно, че ние трябва да сме сигурни, е, че се работи по измерването и наблюдението върху нашите усилия да поставим ударението върху жените, а следователно и върху децата, които са бежанци, както в Турция, така и на други места. Така че отново искам да подчертая тази точка. Нека това да не спутане, нека това да не потъне, а тъкмо обратното да бъде приложено на практика, действително. Господин Донадо. Да, господин председател, е, е, вие отразихте е, доста вярно това, което видяхме. Ние виждаме един пример, един пример, но това не отразява ситуацията. Виждаме сирийци, които едва ли не са гости на Турция, но зад това възникват много други въпроси. Аз специално си задавам въпрос върху е, официалния дискурс на много от турските власти, аз чух много неща, които се повтаряха постоянно. Аз съм малко обезпокоен от обрата, който приемат събитията в турската политика. Виждаме едно повсеместно присъствие на турския президент. В момента той е диктатор той слага намордник на средства за масова информация и това създава много проблеми. Това ме води до проблема е, какво е състоянието на Турция в момента. Е, мисля, че ние не знаем на къде вървим, не знаем как да се държим. От една страна е, разходваме средства участ от европейския бюджет, от друга страна разходваме средства от националните бюджети. Как ще се организира това? Кой ще получава средствата? При какви условия? При какви планове? Е, много въпроси е, и е, според мен в момента ние твърдим, е, че парламента изисква всякакво финансиране, е, свързано с е, миграцията е, и от и това се отнася за всички средства, не само за средствата от европейския бюджет. Ние трябва да играем координираща роля и преди да вървим напред, преди да разработим план за намеса, който да бъде прият от турските власти, от многобройните неправителствени организации, които работят по темата. И Лично аз мисля, че е, финансирането трябва да се насочи основно към е, неправителствените организации, но това не трябва да бъде разпиляно, не трябва да бъде разпръснато, трябва да има план за организиране, за насочването на средствата. Това е което исках да кажа. Е, според мен по време на командировката научихме много неща по ставащото в Турция. Ние трябва да продължим да работим и да наблюдаваме какво ще стане сега. Господин Фернандес. Благодаря, господин председател. A humanidade. A União Europeia, no seu papel também de maior doador. Разбира се, че Европейския съюз играе много голяма роля като един от най-големите донори в света. Разбира се, че е на лице програма, която е, създава ефект, е, защото ние допускаме нашествие в кавички е, зад граница, така че Европейския съюз трябва да изиграе много важна роля, но ние трябва да действаме координирано и да преминем на следващ, на следващ етап в нашите действия. Но това, по което сме единодушни, е и това, което което трябва да наблюдаваме е има ли е, необходимите условия, за да се разреши проблема. Е, проблемът е, че държавите членки не изпълняват поетите от тях ангажименти. Механизма за подкрепа на беженците в Турция с 3 милиарда от бюджета на Европейския съюз, като 1 милиард е от бюджета на държавите членки, а 2 милиарда от бюджет на Европейския съюз трябва реално да бъдат отпуснати. Тези 2 милиарда всъщност са средства, които са пренасочени от други раздели в бюджета. Е, искам да посоча, че тези бежанци, ние говорим за 2,5 милиона човешки същества, 10% от които са в бежански лагери, 90% не са в бежански лагери, повечето от тях не са млади хора. Ние не можем да позволим загуба на тези, е, на това поколение. Е, много е важно е, тяхното образование да бъде осигурено. Ние не можем да жертваме техните мечти за по-добър живот. Средствата от европейския бюджет трябва да бъдат разходни, за да сме сигурни, че това поколение няма да бъде изоставено, няма да се окаже заложник на съдбата и е, да е, бъде жертва на екстремисти. Ние просто не можем да си позволим е, това поколение да бъде жертвано и да бъде принесено жертва на отаря на сирийската война. Сред бежанците аз виждам и хора, които не биха могли да не бъдат бежанци. Искам да обясня какво имам предвид. Повечето от тези хора е, с удоволствие стават бежанци. Е, те искат е, да живеят при сигурни условия. Те искат да излезат от страната се умяват да прекусят границата, но продължават да живеят при ужасяващи условия в е, Сирия. Говоря за 11 милиона сирийци, които живеят в бедност, непрекъснато бъват вътрешно разсалвани, непрекъснато живеят под заплахата да бъдат нападнати, денем и нощем. Ние трябва да се съсредоточим усилията си върху бежанците, но не трябва е, да забравяме необходимостта от създаване на мирен план за лицата, които не са могли да напуснат страната, които биха искали да бъдат бежанци, но не са могли да стигнат толкова далеч. Всеки ден аз мисля за тези хора, защото това, което виждам в очите на тези бежанци, милиони и милиони, които просто не могат да напуснат Сирия, това е друга област на отговорността, която носи Европейски съюз. Трябва да сме сигурни, че е, този регион на света получава един подходящ мирен план, който да може да се приложи бързо и ефективно. Е, трябва да преценим какво може да направи Европейската инвестиционна банка. Има е, огромни суми е, милиони е, бяха мобилизирани миналата година за инвестиционни проекти. Трябва да предвидим средства и за инфраструктурни проекти. Например, училища, които са създадени специално за беженци. Има 2,5 милиона беженци, повечето от които не са в беженски лагери. А това означава, че ние трябва да изграждаме инфраструктура, за да окажем помощ на тези хора. Още веднъж това предполага цялата тази помощ, цялата тази подкрепа да бъде надлежно координирана, без да забравяме в тази обстановка ролята, която изигра Европейската инвестиционна банка, инвестирайки в тези сфери. Благодаря ви. Euh, Благодаря, господин председател. Аз мисля, че това посещение наистина е полезно и положително и че е, това отговаря на една реална потребност и също така на възможността да бъде проучена и установена ситуацията, която е там на място. Заключенията, аз мисля, че докладът е много точен в това отношение, много коректно отразява всичко. Очевидно, е, много внимателен език се използва и това всъщност е, е задължително, доколкото разбирам. Трябва обаче да се знае, че ние може би е, играем същата игра, която турците играят с нас. Ние бяхме в е, ситуация да получаваме официални данни, да изслушваме, но не винаги. Понякога имаме впечатление, че е, не се казва цялата истина не мога да кажа, че това е заблуда, че това е лъжа, но като че ли не се е, говори цялата истина. Сега, е, някои заключения. Първо, трябва да кажа, че виждаме много ясно, че е, трябва да имаме общо разбиране какво се случва в економически план – защото е, на страница 4 от доклада, както виждате, има седем а, е, източници на финансиране, таки, там са посочени седем такива и а, е, аз мисля, че а, е, координацията и взаимното допълване, ефективността на всички тези а, източници може да доведе до успех. Така че е, първата необходимост е да бъдат консолидирани тези източници. Трябва да има план за действие тук. Трябва да има стратегически подход за е, всичко, което трябва да се направи и което всеки от нас може да направи. И тук искам да добавя проекта за ресурсите от държавите членки. Е, всъщност тези средства са тук, те са посочени в е, доклада. Ние не знаем много добре колко ресурси ще бъдат използвани и е, мисля, че всеки от нас и всяка държава членка може да предвиди такива средства. И сега е, що се отнася до е, личната ситуация на бежанците в е, Турция. Какво става с тези 10%, които са в лагерите? Ние бихме могли да направим оценка, можем да направим положителен баланс, но не съм сигурен, че всички лагери са в добра състояние, но бихме могли да приемем тази хипотеза. Сега какво става с тези 90%, които са извън лагерите? Не можем да правим някакви е, положителни твърдения тук, защото нямаме особено много информация. Тези 90% всъщност това са граждани, които напускат Турция в посока Гърция и ние нямаме дори най-малка информация реална какво прави турската държава по отношение на този процес и как те са напуснали страната, каква е ролята на мафията, на трафикантите – Аз не знам дали видяхте снимковия материал от Егейско море пред турския бряг. Става дума за а, лодка а, с бежанци, до нея турската брегова охрана и там се прилага физическо насилие срещу хората от тази лодка. Пряко физическо насилие, просто те са били удрени. Ако това е представително за поведението на турските власти по отношение на хората, които бягат от Турция посока Гърция, тогава мисля, че можем да хвърлим един малък поглед към реалността. И позволете ми още един коментар, последен господин председател. Ние трябва съвсем ясно да посочим, че съществува опасност когато а, имаме поглед върху всичко, какво се плаща, за какво се плаща, от кого се плаща и а, ако имаме и стратегия и план за действие и а, добре координираме нашите действия, тогава може вече да се стигне до съвсем друга ситуация, тогава може да има споразумение – защото въоръженият конфликт в Сирия може би временно е, ще затихне и тогава вече може да се намери друго решение за тези 2 милиона и половина бежанци, те да се върнат или да бъдат е, подслонени на други места. И тук съществува отново опасност Европейският съюз твърде късно да е, се намеси там, където са необходими бързи решения всъщност. Благодаря на делегацията за е, толкова прецизната работа, която е извършила. Ставам дума за тяхната работа в Турция, Анкара, Газиемпек и на други места. Господин Цани, благодаря господин председател. Радвам се, че за съжаление обаче ораторът не говори в микрофон. Радвам се, че колегите преди няколко месеца подкрепиха нашето предложение пред координаторите и че сега вече можем да представим резултатите от тази мисия. Това наистина беше много полезно и се присъединявам към оценката на колегите, че това наистина беше изпълнена с много работа седмица, обаче сега имаме по-добър поглед върху процесите в Турция и виждаме също по-добре какво като Европейски съюз можем да направим, за да осигурим нашия принос към решаването на проблема и да Установим също, че споразумението ЕС Турция може да доведе и до някои проблеми. Колегата Марагал засегна някои от въпросите. Изслушахме също и версията на турските власти. И ако тези 3 милиарда или 6 милиарда евро биват, бъдат платени на Турция, пак няма да бъдем сигурни как ще се изразходват тези средства. и по време на разговорите с представители на турските власти, в крайна сметка ние не можахме да добием 100% сигурност. Става дума за комплексна ситуация и посланието беше пряко или непряко. Дайте ни парите и престанете да мислите по това как ще изразходваме тези средства и това наистина е жалко. както в рамките на тези преговори, не беше използван на първо място експертният опит на Комисията по бюджети на парламента. Ние видяхме много добре какви са специфичните проблеми при тези преговори и аз по принцип не съм много сигурен дали е добра идея да се дадат пари на Турция, за да а, спира мигрантските потоци към Европейския съюз, а сега съм още по-силно убеден, че това не е правилното решение. Ние изобщо не знаем къде отиват тези средства, за какво ще бъдат изразходвани от 2009 е, година има една добра е, оценка на Европейската сметна палата за оставането на определени средства и аз нямам е, впечатление, че нещата са се подобрили. Има се предвид, вероятно, начина на изразходване на тези средства и тяхното местонахождение. Смятам, че държавите членки трябва много добре да си помислят е, относно разходването на тези средства 3 или 6 милиарда. Смятам също, че нашата комисия трябва да получи по-важна роля при разпореждането с тези средства. След е, това, което видях там, добих впечатление, че тези милиарди може би е по-добре да се изпратят в Гърция е, която има значителни трудности с мигрантските потоци както е известно на всички има и много големи бюджетни проблеми, т.е. тези средства могат да се отпуснат на Гърция вместо на Турция и тогава вече ще има много по-добър контрол от страна на европейските компетентни органи. Или бихме могли да си помислим как в рамките на Европа могат да бъдат инвестирани. В лагера Османи, например, видяхме каква е ситуацията на място. Подобни неща видяхме миналото лято в Сицилия. И това са условия, които не можехме да си представим. Тези миграционни потоци на практика не могат да бъдат спрени и Установяваме това след като някои европейски страни затвориха границите си. Тези миграционни потоци тъкат като вода. Ако водата срещне бариера, си проправя път е, винаги е, през други места. И това са е, хора, които бягат от е, война и крайна бедност. И ако се опитаме да затворим граници, или да изградим стени или заграждения, тези хора ще намерят други пътища, други маршрути. И със сигурност те ще вървят в посока към по-развитите страни, където няма война. Единственото решение е за в тези страни да се погрижим за развитие, мир и хармония. И е, някои от хората в лагерите ни попитаха точно това, кога можем да се върнем у дома, по домовете си. Те искаха да се върнат в своята родина. Е, и след това въпроса за Европейската инвестиционна банка не е пряко в Турция, а в тези страни, именно Сурия, Сирия. Е, там трябва да се е, извърши по-точна проверка какви инвестиции са възможни в тези страни, за да могат да бъдат очертани перспективи за тези хора, продните им страни. Председателят, благодаря. Господин Гайер, аз не съм толкова песимистично настроен, както много от колегите, които току-що взеха думата, защото е, още е, това не е договорено, а не е и целта на плащанията, така да се каже да бъде подкрепена турската държава. Ние трябва да погледнем от е, кои бюджетни редове се вземат тези средства, Е, така че от европейския бюджет да се внесат е, средства в е, инструмента за Турция. Голяма част от тях са средства за хуманитарна помощ и всъщност нищо не ни препятства тези средства да предоставим на неправителствените организации, които работят с бежанците в отделните общини или лагери. Естествено, аз желая и мисля, че върху това Европейския парламент трябва да постави акцента, е, средствата да бъдат отправени към Века Бон е, и е, аз мисля, че това означава, че вече при това положение, след като се удържат административните разходи, които са естествено тези случаи, средствата ще отидат директно в лагерите. Ние видяхме при в Османия е колко платени е, помагачи има там около 300 е, души. Те се занимават с подкрепа на бежанците в ежедневния им живот. World, световна програма по прехраната, УНИЦЕФ за предлагане на образование на децата, е, това са неправителствени организации, които работят на място и те е, могат директно да е, предоставят средствата директно в лагерите без намеса на турското правителство. Не трябва да действаме така, като че ли издаваме превързан шек на господин Ердоган за такава голяма сума. Само въпросът как да се канализират средствата, които ще се отпускат на Турция, ще ни даде известна сигурност, че те ще ще бъдат изразходвани правилно. Във връзка с делегацията аз получих информация, че АФАД, Турската служба за защита от бедствия, която организира лагерите и ги поддържа, че Нейното седалище е близо до е, офиса на президента, така че аз е, моля комисията да си помислим за начини как е, да осигурим много точно отчетност за средствата с е, АФАТ, е, как да договорим това с АФАТ. И е, това, което изиска и Кати при въпроса за а, помощите, да се постави основен акцент върху положението на жените. Аз мисля, че а, до известна степен това беше гарантирано. А, не твърдя, че не могат да се подобрят нещата, обаче като мисля за до някъде истеричната дискусия в Германия, до някъде където общините решават дали бежанците ще получават а, средства или а, помощ в натура и когато погледнем какво става в лагерите, какво прави АФА, така че бежанците могат сами да се грижат за себе си. В крайна сметка жените са тези там, които решават как да се изразходва средствата за семействата. това е пример за реална подкрепа и за това, че ние трябва да продължим да действаме в подобен смисъл. И последно, аз моля тук за подкрепа от комисията, бях много впечатлен от е, цифрите, от цифровите данни. Бежанци е, спрямо жители на Турция, които видяхме в е, граничните области, в Севера на Вестфалия, откъдето идвам, е, съотношението 80 е към 1. 80 жители, не, 80 жители на севера на Вестфалия се пада един бежанец. Е, ние чухме е, обаче, че там съотношението е едно към едно или 11 към 10. 11 бежанци на 10 е, турски е, граждани. Това е, всъщност е една община с цялостна инфраструктура, извозване на смет, училище и така нататък. Това е много голям товар за една община, така че аз мисля средствата, които ще вземем от предприсъединителната помощ и да ги вложим в е, инструмента за Турция, и то на първо място за подкрепа на бежанците. Аз нямам представа от административната структура на Турция дали може да се насочат тези средства директно към граничните общини с Сирия или пък директно да се дадат на засегнатите общини. Аз мисля, че колкото по-директно, толкова по-добре в този случай, но вече дали е възможно това от гледна точка на отчетността не съм сигурен, така че нека да се погрижим и за такава информация. Уважаеми колеги, нека не напускаме тази зала с а, схващането, че тези средства са а, похарчени а, безсмислено или че пък се издава празен чек на Ердоган. Не е така. Аз мисля, че тези средства трябва директно да стигнат до бежанците, а да се погрижим. За това е наша задача. Благодаря. Благодаря още двама оратори желаят да взема думата. Много ви моля, бъдете кратки, защото имаме много тежък дневен ред. мяра, да? Благодаря ви. Ще се опитам да бъда кратка. Няма да повтарям това, което вече бе казано. Искам да се извиня от името на колегата Юнес, който не може да присъства. Беше на мисия и сега е болен. Както каза госпожа Марагал и господин Гайер, и аз смятам, че трябва да обмислим практично следните въпроси. Как се разходват средствата по отношение на обучението и по отношение на сигурността, най-вече на жените и на децата? Жените са тежко засегнати, има много сексуални нападки срещу тях и много други проблеми, така че отблизо трябва да следим това, което се случва. Бих искала да кажа също така, че трябва да изработим ефективен план за мир. Необходимо е да се справим с първопричината на проблема. Не може да не полагаме усилия да върнем мира в региона. А, относно преговорите, трябва отблизо да следим това, което прави господин Ердоган и неговия режим. А, какво се въвежда, военния час, полицейския час, всичките им операции. Нека да подходим практично, а, внимателно да се насочим към проблема, да има ефективно разходване на средствата и да решим проблема в първоисточника. Ние от наша страна трябва да направим всичко възможно, за да предоставим адекватни ресурси на тези, които имат проблеми на място. Надявам се, че бях достатъчно кратка. Благодаря, госпожа Жател Маги. Kiitoksia. Ensinnäkin suuret kiitokset tästä. Госпожа Ятемаки, благодаря. Е, първо искам да отправя своята благодарност към тези, които са изготвили този чудесен доклад към неговите автори. Това е един доклад, който съдържа много информация по същество. Аз разбрах, че ние по време на а, посещението сме обърнали внимание а, какви парични средства са необходими, на къде трябва да се насочат. По време на мисията ние успяхме да получим по-добър общ поглед и точно за парламента е необходимо да бъде проведена тази мисия, за да можем да получим впечатление за начина на разходване на тези средства и да дадем добър принос към тази дискусия. Сега, тук беше казано, че тези средства ще бъдат предоставени на Турция или на Ердоган в частност. Аз обаче мисля, че парламентът трябва да излезе с друго послание, че средствата не отиват за Турция или за Ердоган, а за подпомагане на тези хора и ние в парламента трябва да се погрижим тези средства да бъдат разходвани ефективно и по законен начин. Защото имаше известни опасения, че средствата ще изчезнат някъде. И тук е, искам да посоча, че в парламента понякога се случва е, средствата да не бъдат разходвани съвсем прозрачно или съвсем оптимално. Но във всички случаи за мен от тази мисия – Резултатът е, че е, делегацията на Европейския съюз на място трябва да получи повече средства, респективно да изразходва по-ефективно и по-целенасочено наличните средства предвид е, ситуацията, свързана с бежанците. Също така и за местното представителство, за местната делегация. Е, тази ситуация с бежанците е нова. Информацията е твърде ограничена и по тази причина е ясно, че средства за хуманитарна помощ трябва да се отпуснат и е, това трябва да бъде задача и на представителството. Аз виждам съвсем ясна потребност от е, помощ е, под формата на хранителни продукти и на обучение УНИЦЕФ има съответни процедури, как може да се постигне това. Благодаря. Благодаря. Преди да дам думата на госпожа Каминю, която ще представи комисията, аз имам чувството, че тази мисия наистина беше много интересна и че този доклад много добре отчита всичко, което ние видяхме, което открихме и което успяхме да преведем под формата на наши впечатления. Искаме да изпратим послание към нашите правителствени държавни ръководители, когато става дума за приоритетите е, и не можем да не бъдем очудени. Те се събират, поставят приоритети, е, например Брексит, е, което е важно, обаче това трябва да се отложи, защото всъщност Основният акцент е бежанците и Турция. Искам да отговоря и на госпожа Пири, която зададе въпрос. Наистина ние имаме парламентарни е, прерогативи по отношение на бюджета и е, ние трябва да изпълняваме тези прерогативи, тези правомощия. И е, освен това, трябва да се проследи е, да има разполагаемост на необходимите инструменти е, в е, гледна точка, от гледна точка на доверителните фондове или бюджета. Става дума за 3 милиарда или за 6 милиарда. Така че ние ще използваме през месеците и седмиците, които идват нашите правомощия за наблюдение, за надзор, ние можем да направим изводи от тази ситуация, да вземем данни, за да подготвим прегледа на многодишната финансова рамка и всъщност ние тогава изготвихме един бюджет за други ситуации, но когато дойде криза, ние сме абсолютно обезоръжени и е, нашият генерален докладчик за бюджета 2016 година трябва да мобилизира всички инструменти за гъвковост, за да увеличи с 50% тавана в е, м, функция 3 или 4, а всъщност 3, поправя се ораторът. И това означава, че е, балансът в е, бюджетната рамка, така както се фиксира от механизмата за 7 години, е, трябва да може да гарантира справяне с кризата. Така че не се съмнявайте, е, госпожо, ние ще използваме много добре нашите правомощия с необходимата пазливост и е, бдителност е, следващите мисии в Йордания и Ливан. През юни ще бъдем и в, Гър... в юли ще бъдем в Гърция и ще видим какво се случва там беше издигната и е, ограда между Турция и Гърция. Е, така че трябва да си зададем въпроса какво става и в Лампедуза и в Ципилия. Така че аз искам да благодаря на господина Ни, който е, е, миналата година беше на мисия в Сицилия и е, той предложи и тази мисия в Турция тази година. Що се отнася до жените, това, което ме очудва, когато бях в Газиантеп, е, ние видяхме едно училище в периферията на Газиантеп и в това училище е, Учителите бяха жени. Безспорно, сред сирийските бежанци има учители, но това, което ме впечатли, че преподавателите бяха жени в това училище, построено от ЮНИЦЕФ, така че ние виждаме как точно стават нещата там, така че искам да ви гарантирам, че наистина а, жените заемат достойно място в действията, които са ръководени от Европейския съюз. Също така искаме таблица за помощи от Европейския съюз и държавите членки. Имаме някои а, трудности тук във връзка с а, получаване на цялостен поглед. А, а, за това какво може да направи е, Европейския съюз и държавите членки. Доклада ще е, бъде изпратен на председателя Шулс и се надявам, че е, нашите власти, правителствени или на европейско равнище, ще могат да се възползват добре от нашите наблюдения. Това е доклад, който беше изготвен точно за тази цел. Госпожа, госпожа Калвиньо. Благодаря ви, господин председател, че ми давате възможност да споделя с вас четири неща. Бих искал да говоря на английски. Първо, сърдечно приветствам току-що проведената дискусия, доклада на комисията и самата мисия, извършена от вашата комисия. Приветствам днешната дискусия, защото в нея стана явно, стана явна силната, би казала, единодушна подкрепа на вашата комисия във връзка с силната роля на бюджета за решаването на кризата. Смятам, че е, мисията, която сте провели, ще даде възможност да разберем какъв е размера на проблема и да намерим решение на случващото се в момента. Това ще бъде в съответствие с подхода на Европейската комисия, който бе изработен през последните седмици и месеци. Подкрепям изцяло подхода на вашата комисия. На второ място, относно ролята на европейския бюджет. бюджет извинете. Подхода на Европейската комисия е да намери всички възможности за гъвкавост в рамките на МФР и финансовия регламент. Малко по-късно днес ще обсъждаме и други дейности в хуманитарната област, но за сега бих искала да кажа, че подхода ни е ясен. Необходимо е да използваме е, всички маржове за гъвкавостта. Доверителният фонд както и различните инструменти, са добър пример за тази гъвкавост. Така може да намерим средства от европейския бюджет. Ако не се лъжа, госпожа Марагал каза, че трябва да избягваме евентуално дублиране, припокриване, необходимо е да има добра координация между доверителните фондове и финансовите инструменти. Смятам, че можем да го направим и така ще разходваме по най-добрия начин всяко евро от бюджета. На следващо място привличането на средства от други донори. В случая с инструмента за Турция има задължения и обещания от държавите членки да дадат своя принос на ниво 2 милиона евро, което ги приравнява към останалите донори и Европейския съюз. На трето място създава се основа за действия на Европейския съюз и на държавите членки на място. Внимателно си отбелязах казаното от вас, а именно, че трябва да имаме ясна представа за това, което се прави на европейско равнище и на равнище държави членки може и има какво да подобрим, като различните инструменти ще ни дадат възможност да се стигне до така желаната координация. И на четвърто място, много коментари бяха направени във връзка с промяната на обстоятелствата. И съвсем основателно, през последните месеци видяхме, че предизвикателствата се променят, обстоятелствата ежедневно също се променят и ние трябва да а, намерим отговор на кризата на едно място, докато друга такава възниква другаде. Нуждаем се от бързи действия. Зная, че Европейския парламент се съмнява в някои от използваните от нас инструменти, но по отношение на необходимостта от бързи действия, не мисля, че някой е на друго мнение. Използването на инструменти, като този за Турция, ни показват, че можем да действаме колкото се може по-бързо с ограниченията, които са неизменни за европейските инструменти. Тази седмица ще има Европейски съвет и много други срещи има в съвета, дискусиите такът и в момента. Обещаваме да ви държим в течение относно всяко наше решение. Относно приложението на място. Интересно беше да чуя всичко, което казахте, а именно необходимостта да насочим средствата на там, където са необходими ефективното използване на всяко едно евро и точната му употреба. Как да гарантираме, че всяко едно евро се разходва за предопределените цели? това отношение е важно да подчертаем, че този инструмент всъщност не представлява отпускане на средства за Турция. Някои от вас го казаха, но аз желая да го подчертая. Тук не става въпрос за прехвърляне на пари на турското правителство. Това са пари за финансиране на проекти на място. Затова има и точен процес на вземане на решение, за да се прецени кой проект да бъде финансиран. Разбира се, Европейския парламент ще получи информация във връзка с проектите и техните резултати. Има си съответните задължения в това отношение и ние непрекъснато предоставяме обяснения в това отношение. Това не е един празен чек. И съм съгласна с казаното от господин Гайер. Задължение е на Европейската комисия и на Европейския парламент да има добър контрол и добра видимост на всички прилагани проекти. В това отношение, ако позволите, бих искала да дам думата на колежката от генерална дирекция НИАР, която отговаря за инструмента за Турция. Тя може да ви предостави малко допълнително информация за това, което се случва на място. Председателят. Няма ли да обсъждаме преди малко въпросът, след малко въпросът с госпожа Георгиева? Няма ли да обсъждаме точно това с госпожа Георгиева? Отговор не. Там ще се говори за хуманитарната помощ в Европейския съюз, а инструмента за Турция е свързан с беженците в Турция. Председателят, накратко тогава, заповядайте. Добре, съвсем накратко. Държавите членки, Турция и ние се срещнахме в рамките на първия а, комитет, в рамките на който Европейската комисия поиска да се ускори приноса на държавите членки към инструмента за 2016 година. През февруари два договора бяха подписани. Един от тях беше свързан с предоставянето на продоволствена помощ на бежанците, а втория беше свързан с включването на 100 000 деца в образователната система тази година. Това беше от съществено значение за Европейската комисия и аз бих искала да ви обърна внимание на точка 3, на член 3.4 от документа на Европейската комисия, където се казва, че мониторинг се упражнява във всеки един етап от изпълнението на инструмента. Председателят, благодаря ви. Някакви допълнения? госпожа Калвиньо? Не. Благодаря ви в такъв случай за предоставената информация. Несъмнено, ще работим в тясно сътрудничество с службата за бежанците и службата за контрол на миграцията. Надяваме се, че това ще върне мира в Сирия и в другите държави. Само така ще пресъхне този миграционен поток. С 40 минути закъснение преминаваме нататък. Госпожа Гардия Сабао, доверителен фонд на Европейския съюз. Благодаря ви, господин председател. Както знаете, по това становище имаше доста разногласия, а ние желахме да прокараме четири основни аспекта. Най-напред създаването на инструменти за по-бързото и по-ефективно използване на инструментите. На пръв поглед идеята е добра, но е необходимо да бъдат изпълнени някои условия. Условия свързани както с създаването, така и с по-нататъчното използване на доверителния фонд – Доверителният фонд не трябва да служи за финансиране на политики, които не са залегнали в първоначалното решение. Ако ще се отпуска финансиране, е необходимо да се знае точно за какво се разходват средствата. А относно конкретно доверителния фонд за Африка, очакваме държавите членки да изпълнят обещанията си. Ако не се лъжа, по последни данни, Ставаше въпрос за около 5 милиона евро, което е незначителна сума. Доста критики могат да бъдат отправени в това отношение. Непрекъснато виждаме създаването на нови доверителни фондове. Това може би има смисъл, ако желаем да реагираме бързо, но от друга страна, какво доказва създаването на тези фондове, че бюджетът е недостатъчен. Не само, че е недостатъчен, но и не разполагаме с достатъчно гъвкавост. Именно това сме описали в становището, което ви представих. За пореден път ще трябва да се направи преразглеждане на многогодишната финансова рамка. Абсолютно необходимо е да се направи преглед а, на МФР, защото рамката ни е малка, а нуждите големи. И на последно място, както вече казах, все повече специални инструменти се създават, което от своя страна подкопава единството на бюджета, принцип, който Европейския парламент защитава от самото начало – по този начин се измества ролята на Комисията по бюджета и ролята на бюджетен орган на Европейския парламент като цяло. Благодаря, казва председателят. Коментари, господин Боги. Благодаря, господин председател. В допълнение към казаното от докладчика искам да посоча, че изрично подкрепям първо основното послание. Ние сме за единство на бюджета, така както е отразено в Лисабонския договор и разбира се, ние е, открива, ние сме против е, промени през задната вратичка и е, не искаме да се е, намаляват бюджетните правомощия на парламента. Сега, що се отнася до прилагане на член 122 е, от договора, понякога става дума за алинея 2, създаване на ФСМ, сега е алинея 1. В друга връзка виждаме, че е, нещата а, стават а, наистина много интересни и във всички случаи парламента трябва да бъде информиран. Тук не става дума за аутсортинг на средства, а за аутсорсинг на парламента. Аз не мисля, че а, ние бихме могли да се задоволим а, дългосрочно с подобно поведение. В много трудни времена, в кризи, трябва да бъдем в състояние да израз, да използваме необичайни средства, но ако аргументът сега е, е да, е, защото е, трябва да се избегне преразглеждане на многогодишната финансова рамка и се ползват тези фондове и в тези случаи националните вноски в момента са 81 милиона, тогава съществуват редица въпроси, редица въпросителни. Ако нещата останат на това ниво, е, е ясно, че тези инструменти дългосрочно не са альтернатива. Има много държави и членки, които плащат минимална вноска, не тази, която се очаква. Е, с презумцията ние ще платим, да речеме, 3 милиона и е, след това те вече са в управленския комитет. И тук вече възниква въпроса колко всъщност е, отпуска бюджетният орган на Европейския парламент и е, дали в е, този управленски комитет се прави нещо, дали това се прави там. Това е положение, което не можем да приемем дългосрочно, така че аз приканвам комисията да си помисли по тези въпроси, защото в противен случай аз следващия път ще гласувам против такива инструменти и ще направя всичко, за да ги блокирам. Е, изключване на парламента повече не можем да приемем. Ние достатъчно е, влияние установяваме е, в бюджетната политика. Второто, което искам да посоча е аргументът, че с фондовете можем да постигнем по-ефективно разходване на средствата, не само набиране на средства от държавите членки или от трети страни. Е, аз е, е, чувам и това послание и просто не вярвам. По-скоро става дума за по-добро управление на средства извън бюджета. Може да е така, обаче при това положение трябва да си задем въпроса какво става с нашите бюджетни правила и какво погрешно правим с тях, че е, с средства извън бюджета тези правила не функционират е, или поне не функционират така, както трябва по време на криза. Е, така че там първо трябва да решим задачите, а не да се прикриваме. Аз мисля, че тук трябва да вложим усилия, както комисията, така и нашата е, комисия по бюджети, така и е, комисията по бюджетен контрол, за да е, не бъдем постоянно в една подобна дискусия като тази. В този смисъл смятам, че би трябвало да се занимаем с допълненията към текста и да отправим ясни послания към комисията и държавите членки. Това е 9,2 милиарда измареден пакет. Това беше и добрата воля от наша страна, обаче ние не приемаме когато преживяваме е, злоупотреба с е, добрата воля на парламента в подобни случаи. Ние не е, приемаме това. Благодаря. Председателя, благодаря, господин Броге. Най-напред искам да поздравя с добре дошла госпожа Георгиева. Пристигате в много подходящ момент. Господин Боге току-що ни каза, че доверителният фонд за Африка е абсолютно мизерен, който поставя под заплаха бюджетната сигурност и парламентът е обезпокоен. Дали когато преразглеждаме многогодишната финансова рамка и когато става ясно колко е необходимо да се преразгледа този многогодишен, тази многогодишна финансова рамка? Е, така, е, господин Депре, благодаря, господин председател. Е, това, което аз ще кажа е по посока на това, което каза господин Броге. Е, в изключително кратък период наблюдаваме създаването на съвсем нови финансови инструменти. ФСИ, доверителния фонд, за който се говори в момента, е, инструмента за Турция и предполагам, че списъкът е, не приключва до тук. Това показва поне три неща, поне според мен е, първо средствата, които са предвидени по многодишната финансова рамка, не могат да служат за ситуации, които не са предвидени, защото те мобилизират допълнителни средства, а бюджета на Европейския съюз е само стръв е, за вноските на държавите членки. Е, това е първият проблем за нас. От друга страна, гъвкавостта е, за настоящата многогодишна финансова рамка очевидно не е достатъчна и не дава възможност за преместване на средства премества от едно перо в друго според е, насъщната необходимост, която възниква непредвидено. Освен това, когато видим как се управлява бюджета, виждаме, че новите инструменти, които създаваме под натиск, показва, че процедурите, които сме създали за използването на кредитите, то европейския бюджет са изключително тежки. С други думи, за бъдеще трябва да си зададем въпроси върху интелигентността на процедурите според мен, поне според нас, е, при е, бъдещите преговори по многогодишната финансова рамка има три основни неща. Първо таваните, второ гъвкавостта и на трето място отново да се зададем въпроса, но той е много по-деликатен върху целесообразността на някои процедури е, при прехвърлянето на средства. Ако погледнем фондовете, фондовете има три основни характеристики. Първо, тази част от бюджета, която се замества от националните вноски, защото държавите нации се мобилизират за повече средства, отколкото е бюджет на Европейския съюз. Не мисля, че Европейската комисия губи властта, защото тя е начало на управителния съвет и за координационните комитети. Но на трето място има драстично намаление на властта на Европейския парламент, на неговите правомощия. Трябва да заявим това. Погледнете какви какви механизми се създават. Възможността ни за контрол чувствително намалява. Така че тук възниква основен проблем. Имам предвид, че този механизъм поставя основен проблем. И ще се върнем на това, когато обсъждаме е, прегледа на многодишната финансова рамка. Сега, по доверителния фонд. Е, доколкото си спомням, той е създаден на среща на държавните глави в Ляви Лета не, не в Лавилет. Не в Лавилет. И неговата цел е да се финансират конкретни действия и проекти във връзка с стабилността. Всички аспекти на стабилността. можем ли да получим някаква представа за конкретните проекти, за конкретните действия, за конкретните проекти, е, които трябва да отговорят на всички аспекти на сигурността, за да оправдаят използването на тези средства? Председателя, предвид е, колко е часа. Е, приключвам е, дискусията. Господин Маргал ще ме извини. Хронометъра налага своята принуда. И така, в заключение, това е, беше мнението на госпожа Екзабал. Госпожо заместник-председател, има сериозна заплаха. В един момент парламента ще каже не, стига толкова, не можете да продължавате да се отнесете към нас по този начин. Така че ще трябва да предвидите друг начин, за да осигурите финансиране в рамките на бюджета е, и държавите членки да приемат допълнителни вноски в рамките на бюджета, а не в бюджетни сателити, които обягват на нашия контрол и които създават сложност така че вие няма да избягате от бдителността на парламента, госпожо заместник-председател измененията от е, комитета по бюджети трябва да бъдат представени преди 5 април, 12 е, часа на обяд. На 26 април ще приемем е, окончателния доклад в парламентарната комисия по бюджети, а в пленарна зала вота ще се проведе на 4 юли. Така че виждате колко време, с колко време разполагаме за изключително спешни инструменти. Склонен съм да дам думата на господин Гайер, защото той присъстваше на тристранната среща. Може би на накратко, господин Гайер. Аз ще се опитам да бъда кратък, господин председател, ние изложихме нашата позиция, съвета изложи своята позиция, другата страна също, така че няма какво да се говори, докато нямаме цифрите от проекто бюджета пред нас. И това е, което мога да кажа към момента. <laughs> Euh, euh, Председателят, така, това беше тристранна среща, тя се проведе. Сигурно е била интересна. Но най-интересното е, че съветът е бил представен от министра на финансите на Нидерландия. Това е самата истина. Е, след обед ще се запознаем с съобщението по пилотните проекти 2016-2017 е, година. Давам думата на госпожа Георгиева. Благодаря, господин председател. аз Ови не можах да присъствам на обсъждането на инструмента за Турция. Бих искала да кажа само две неща по този инструмент за Турция, преди да се спя на инструментите, които се приемат по спешност. Първият ми коментар е, че имахме късмет, ние всички, целият Европейския съюз, че по време на преговорите по многогодишната финансова рамка парламента настоя за по-голяма гъвкавост. Ако не беше предвидена подобна гъвкавост, за която настоя парламента, щяхме да се окажем в изключително трудна ситуация днес. Искам да призная тази слуга на парламента и да му благодаря за това, че настоя за нея. Разбира се, както каза господин Депре, ние трябва да преценим доколко е достатъчна подобна гъвкавост, какво още можем да направим. Ясно е, че живеем в съвсем различен свят, шоковете са чести, те се наслагват един върху друг това е, предполага от нас много по-бързо да действаме чрез инструменти, е, които традиционно не са предвидени за европейския бюджет. На второ място, лично аз е, поемам ангажимент в това да се гарантира демократичен контрол от страна на всички бюджетни власти, Имаш известно удовлетворение от инструмента за Турция. Вчера имах възможността да обясня поредицата от събития, да покажа защо целта обягва, включително и на Европейската комисия, защо това налага Европейската комисия да информира своевременно Европейския парламент по обягващата цел, която е продукта от многобройни турове от преговори. Председателя на парламента, господин Шулц, присъстваше на срещата на държавни глави в Ляви лета. Той присъства на всяка среща на държавните глави, но това не е достатъчно за ангажимента на парламента трябва да помислим върху това, защото в момента живеем в свят, е, в който има инструменти, които не съществуваха преди. Ние ще се възползваме от процеса по средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка, за да видим как да осигурим е, участието на парламента е, в работата по новия набор от инструменти. Разбира се, че трябва да имаме предвид скоростта, да имаме предвид промяната в целите. Понякога преговорите са сложни, но ние можем да се справим с това. И при положение, че моята прогноза е, че ще трябва да търсим начини за извличане на средства краткосрочно за непредвидени приоритети, а това означава търсене на приходи от държавите членки, трябва да намерим начин да гарантираме, че думата на парламента е спазена, че участието му е гарантирано. Нашия генерален директор е, за бюджета е наясно с това и ние се отнасяме много сериозно към този въпрос. Сега искам да се спра на новите инструменти за оказване на помощ по спешност. Е, те отразяват нашето мнение по променящите се искания, по променящите се потребности и изискването към нас да изпреварваме новите потребности и да им отговаряме. Както знаете, традиционно хуманитарна помощ се отпуска единствено за трети страни, с едно единствено изключение Япония през 2011 година след е, тройното бедствие. Е, Обикновено хуманитарната помощ е, се отпуска на сравнително слабо развити страни, докато Япония беше единствената развита страна, която получи хуманитарна помощ. Още тогава аз поисках да обсъдим въпроса е, с е, членовете на Комисията по развитие. Още тогава отправихме сигнал, че света се променя. С промените в климата, е, с тероризма, който употребява насилие, стана напълно възможно богата страна да преживее някакво много сериозно събитие и е, да изпадне в потребност за помощ, която единствено ние можем да окажем. Ние правим нещо е, в условията на беженска криза. Моето убеждение обаче е, че този инструмент е необходим, защото света се променя, защото природните бедствия, като наводненията и земетресенията, които Европа Европейския съюз преживя неколкократно, ние трябва да бъдем екипирани, за да можем да оказваме помощ и на държави членки. Тогава, е, тогава ние решихме Новите инструменти за оказване на помощ по спешност отговарят на това, че ежедневно ни се напомня болезнено за това, че светът е нов. Виждаме как Гърция е как Гърция просто е наводнена, как тя не може да изплува. Така че, отново подчертавам, с тези нови инструменти ние трябва да се справяме и с непредвидена ситуация в рамките на Европейския съюз. Много внимателно трябва да преценим какво да бъде правното основание за тези инструменти. Ние преценявахме различни членове на договорите, евентуално 2014. Това той обаче предвижда хуманитарна помощ, но в този член е разписано наясно, че тази помощ се използва за трети страни. С други думи, по него можем да отпускаме помощ за Япония, но не и за Гърция. От друга страна, гражданската защита, този въпрос ми е при сърце, защото аз бях комисар на времето, но а, това предвижда само помощ в натура. Ако разширим инструментите за гражданска защита, би трябвало да можем да отпускаме и е, финансова подкрепа, но чрез партньорски организации. Ние е, заключихме, че ние не можем да се позовем е, на този, на гражданската защита, защото трябва да се действа бързо. За държавите членки това е един приличен отговор. Кога ние обаче трябва да привлечем немските провинции, Австрия, Испания, винаги трябва да се насочваме към местни органи за самоуправление. Инструментът е логичен, предвиден е за Европейския съюз при спешен случай, но е, във всички случаи средства по него се отпускат след години, след преговори. Така че е, члена на който трябва да се позовем е 122.1. Той предвижда незабавни решения. По този начин се отговаря на необходимостта от бързина и можем да направим това, което искаме да живеем. Но вече, вече ми се каза при предходни дискусии, е, че парламента изпитва безпокойство във връзка с това правно основание. Така че трябва да сме сигурни, че дори да създадем такъв инструмент, отправяме послание към парламента. Вие ще трябва да одобрявате последиците от създаване на подобен инструмент. Искаме да сме сигурни, че парламента ще бъде информиран своевременно и ще взима участие в решенията. Какво предлагаме днес? Е, решението на комисията вече беше одобрено от съвета вчера. Съвета по общи въпроси го прие създаването на инструмент е, за оказване на помощ при спешни случаи. Е, говорим е, за изключителни последици с е, широки хуманитарни последици в една или повече държави членки, при условие, че няма друг наличен инструмент, по силата на който да свършим подобна работа. За тази година ние предвиждаме 300 милиона, за следващата и за последващата година 200 милиона. Господин Фернандес съвсем основателно зададе въпроса какво ще стане след 2018 година. Така че ние се надяваме причината за създаване на инструмента да се изпари. Моето предвиждане е обаче, че това няма да стане. В момента ние реагираме на беженска криза. Да се надяваме, че след 3 години ще живеем в друг свят и че е, този конкретен спусък, ако мога така да се изразя, няма да бъде е, толкова болезнен. Ние трябва да предвидим по някакъв начин бъдещето, но в никакъв случай не искам да предпоставям нашата колективна мъдрост какво ще реши тогава. Така че това се предвижда по е, изменен бюджет номер едно. Създават се две неща. Бюджетен ред за първите 100 милиона вноска по първи инструмент. Временно ги взимаме от АМИФ. Ние знаем, че 400 милиона са предвидени за схемата за прехвърляне на средства. Ние знаем, че тази е, схема през следващите 6 месеца или 7 или 8 месеца няма да освои средствата, които са предвидени по нея можем да вървим в тази посока. Господин Гир попита дали тези средства ще бъдат достатъчни. Е, нашите предварителни изчисления сочат, че трябва да видим е, какво става по е, глава 3 и 4, изразходни ли са средствата там, има ли още марш, когато стигнем до там, ще мислим, е, не искаме предварително да провеждаме дискусията. Втори елемент е, по втори изменен бюджет, който ние предлагаме, ние искаме е, за Европол, Европейския център за тероризъм да получи средства. Виждаме, че парламента е подкрепил това наше предложение. Дошла съм да направя тези предложения. Накратко, коефициента за създаване на инструменти за оказване на спешна помощ. Защо сме избрали това правно основание по-настоящем? На второ място финансиране, което ние предлагаме за първия изменен бюджет. И на трето място, аз съм тук, че използваме тези средства по глава 1 за средствата на Европол. Това е напълно оправдано и ние разполагаме с възможността да отговорим на нуждите на Европол. Благодаря. Merci, мадам la Vice-Présidente. Merci pour, euh, pour благодаря, госпожо председател. Наистина тази задача няма да бъде толкова проста действителност. при тези обстоятелства, които са толкова драматични и е, също така вие е, знаете, че трябва да се ревизира многогодишната финансова рамка. Това всъщност е един е, е случай, който е, е свързан с бюджетните сателити, с доверителните фондове, да се добави една функция за средствата, които ще бъдат осигурени от държавите членки, които да дадат възможност да се остане в рамките на годишния бюджет, защото тук не става, защото всъщност този бюджет е част от многогодишната финансова рамка. Господин Фернандес. Благодаря, господин председател. Аз също искам да кажа, че задачата съвсем не е лесна. Ние в действителност имаме мисия, тук имаме задължения. Ние трябва да се опитаме да решим този проблем. И също така имаме а, много голяма нужда от предоставяне на хуманитарна помощ на границите, в граничните райони ние искахме кредит от 150 милиарда за резерв и това ни отне много време да гласуваме след обед по този въпрос. Що се отнася до 150 милиона, които приехме днес? Аз искам да повторя, че е, парламентът е, може наистина бързо да се справи с задачата си, защото имаме нов механизъм, нов инструмент. Е, ние установяваме този факт, защото има непрекъсната опасност, въпреки че тази опасност не беше предвидима и европейските граждани могат да си зададат някои въпроси трябва да си зададем въпроса как можем бързо да предоставим хуманитарна помощ в граничните райони, но не и на други места. Това е въпрос, който европейските граждани могат да си поставят и това е ясно за мен. Този инструмент, но всъщност това не е инструмент за бежанците. Днес това е инструмент, който ще е, помогне на бежанците, които са отвъд нашите граници. Но ако е необходимо, това може да бъде е, инструмент е, за всички, които се намират в. Е, е, спешна ситуация, които имат нужди и е, трябва да се действа бързо по отношение на тези хора. Този инструмент не а, е, непременно трябва да се обърже с бюджета. Той всъщност тук ние предвиждаме този инструмент да бъде използван от сега до 2018 година за 3 години, но какво ще стане след това с тази необходимост от хуманитарна помощ? Ние разбрахме до сега каква е актуалната ситуация, Това е ясна, ние знаем, че има проблем, който трябва да бъде решен и е, парламентът, аз бих искал да кажа, ще приеме тези условия и тези ограничения. Ние обаче искаме да отправим отправим апел към Европейската комисия, парламента трябва и желая да бъде включен в тази дискусия. Ние говорихме вече за бюджетния орган, това е изключително важно. Парламентът не може да бъде оставен на страни от този процес. Той трябва да бъде включен в него. Парламентът осъзнава своята отговорност и когато говорим за неотложни ситуации, парламентът винаги е на линия. Тук действителност Става дума за неотложна ситуация, е, въпреки че е, бихме могли до някъде да говорим за предвидима ситуация. Може би е, трябваше да реагираме по-рано, но както и да е, ние реагирахме ние обаче като че ли имаме тенденцията да реагираме, а не да действаме толкова. И действителност понякога има известни трудности, които възникват на равнище държави членки. Когато говорим за доверителния фонд, има много голяма разлика между поетите ангажименти и реалността. Аз мисля, че е, от този момент нататък ние имаме нужда от е, гаранции и е, безспорно трябва да е, работим по бюджета, бюджета на Европейския съюз, за да може ангажиментите, поети от държавата, да бъдат действително с изпълнени. Що се отнася до нас, ние направихме това, което е, трябваше да направим, за да приемем текста разбира се, всичко, което е в нашите правомощия. Този механизъм трябва да бъде прият. Става дума за коригираш бюджет едно. и, както беше казано, трябва да се спазят и някои процедури. Ние трябва да потвърдим това в пленарна сесия и това ще бъде през април. Всъщност това доказва едно – аз мисля, че ако ние имахме специфичен инструмент, който да може да бъде мобилизиран при нужда, при хуманитарна катастрофа, ако някъде ние имахме такъв инструмент, който да може да се мобилизира бързо, ние нямаше, има нужда да чакаме пленарната сесия през април, и това е парадокс. Всички ние казваме да, е, има неотложна ситуация, има спешна нужда и е, след това е, казваме, че едва през април можем да приемем механизма, който ще ни даде възможност да мобилизираме необходимите средства. Всъщност това ни кара да се замислим. Това е въпрос на отговорност, въпрос на авторитет пред европейските граждани, на които ние дължим бърз, ефикасен отговор всеки път, когато е, е на лице нужда. Госпожа Кардия Забал. Благодаря, господин председател. Аз е, съвсем кратко искам да посоча следното. Господин Фернандес, вече каза много от нещата, които аз бих искала да кажа. Със сигурност, госпожа комисар, вие ще имате нашата подкрепа, ако искате да създадете инструмент за хуманитарна помощ в рамките на Европейския съюз. Това е наистина неотложна задача и, както каза господин Фернандес, това са неща, които можеха да се предвидят много по-рано, а именно, че е необходим подобен хуманитарен инструмент в Европейския съюз. Съществува необходимост от създаване на такъв такъв инструмент и да се осигурят първите милиони евро. В момента знаете, че не преговорите са тези, които пречат на парламента, когато трябва да се създадат нови инструменти, ако са необходими нови инструменти, са необходими и нови средства. Сега обаче сме в неотложна ситуация, трябва да намерим средства там, където са на разположение и да мобилизираме тези средства. И наистина е жалко, че бяха мобилизирани там толкова средства, обаче те не могат да бъдат използвани от този фонд. Това не е вина на комисията, не е вина на парламента, въпреки това обаче ситуацията наистина ни кара да съжаляваме предвид е, всичко, което е свързано с бежанската криза. Държавите членки понякога бездействат или гледат в друга посока, поради което изцяло подкрепям групата на социалистите за създаване на този инструмент. Ние ще следим за адекватно финансиране и също така за прилагане на необходимите процедури. Председателят, благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо заместник председател на комисията. Очевидно ние осъзнаваме е, неотложните нужди, не става дума те да бъдат поставени под въпрос, е, ние трябва да окажем подкрепа. Обаче вие виждате много добре, че ние, които е, сме свързани с бюджета, изпитваме все повече и повече трудности. Е, има е, от няколко години е, някои проблеми с бюджета и обаче когато имаме нужда, имаме нужда и трябва да осигурим средства. И е, всъщност е, това показва, че многогодишната финансова рамка 2013-2020 е, не е оперативна, не отговаря на нуждите и е, не предлага необходимата гъвкавост е, и възможност за реакция. Виждате, че е, дори и предвидените тавани не отговарят на нуждите. Е, явно вие чухте е, от много колеги, от госпожа Кардия Сабал, от господин Дъде, господин е, Депре, за инструмента за Турция. Има едно явление, а именно, че парламентът като че ли е, е наситен, има известна доза на насищане. Ние виждаме всеки път е, инструменти, които се е, създават отвън. Е, има маржове, но никой не иска да го каже и в крайна сметка е, ние е, трябва непрекъснато да ревизираме бюджета. Е, аз е, мисля, че ние бихме могли да направим заключение, поне аз правя това заключение, че е време е, да е, бъдат включени всички тези елементи в е, истински преглед на многогодишната финансова рамка. И както каза председателят на нашата комисия, аз подкрепям това изказване с една резерва за спешни случаи, която да се ползва гъвкаво при неотложни случаи, при кризи и е, аз мисля, че е, това обаче трябва да остане в самия европейски бюджет и е, под е, контрола постериори, т.е. последващ контрол от Европейския парламент. Така, сега нека да се върна към бюджета, към годишния бюджет. Това е една от линиите, които се очертават в комисията във връзка с... Всъщност това е една от, един от най-важните бюджетни редове, извинете. И е, точно към това искам да насоча вашето внимание. Когато имаме такъв преглед, защо да няма и някакъв календар от ваша страна? Председателят, господин Дупре. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, тъй като много неща вече бяха казани от предишните оратори, аз е, изцяло смятам, че е, това е добра инициатива. Много от нас е, знаят, че в Гърция наистина има много бежанци, подкрепят се от публични финанси и това е приоритет. Аз също така подкрепям допълнителните кредити за Европол, за това не говорихме, за борбата срещу тероризма. Наистина, какво става в Брюксел сега и знаем, че съществува риск и най-големият риск обаче е ние да не отговорим на тези опасности. Що се отнася до вашето предложение, аз съм изцяло съгласен с това предложение и с интерес отбелязвам, че вие създавате предлагате е, нова глава в функция 3. Интересно е да имаме нова глава в този план, защото това ще ни даде възможност да е, пледираме по време на прегледа на многодишната финансова рамка за е, е структурно, структурна реформа. Аз е, мисля, че това ще бъде един от елементите, които са важни за нас по време на преговорите. Освен това, аз е, проявявам интерес към малкият израз, малкото изречение изречение, което се среща в текста, че а, има а, преждевременно използване на а, маржовете. А, това всъщност означава, че не е изключено за бъдеще и аз тук си а, отбелязвам това. Позволете ми да изразя загрижеността, която имаме във връзка с управлението на тази инициатива, новите работни места, които бяха създадени. Е, имам предвид е, действията на полицията в Европейския съюз е, и вътрешната сигурност. И всъщност позволете ми да кажа, че в момента това за нас е приоритет сигурността, за да се финансира персонала в тази нова инициатива, ние ще трябва да вземем за това средства от фондовете, които са предвидени за сигурност. И последната точка, аз мисля, както моя колега Хосе Фернантес, че когато има неотложна ситуация, трябва да създадем необходимите процедури. Това се отнася и до парламента. Мисля, че парламента трябва да си помисли. Да, наистина това съществува в националните държави. Можем да вземем идея от тях. Как да създадем по-кратки процедури за ратификация или за нещо друго, но във всички случаи как бихме могли да спазим сроковете, които са кратки и които трябва да предвидят ситуация, пред която сме изправени днес. Господин Марагал. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че можем да си помислим за неотложността на а, създаването на тази бюджетна глава, която засегна господин Депре. Аз ще бъда кратък. Не става дума за новост в бюджета, в крайна сметка става дума за това, за какви цели се използва тази нова бюджетна глава. Сега ние сме в дискусия за Турция Имаме инструмента за бежанци, Facility for Refugees, средства от парламента и държавите членки, 3 милиарда плюс още 3 милиарда, тази сума знаете, че се отвоява. След това имаме Европейския доверителен фонд, който в финансово отношение също представлява новост. Обаче съществува опасност парламента да загуби контрол – но големите вноски, които правят държавите членки, до известна степен като че ли оправдават липсата на възможност за достатъчен контрол от парламента. Принципно става дума за неотложна ситуация в Европа, използване на тези средства в Европа. Знаем обаче, че е, принципът е, наистина е добър, той се прилага, но трябва и вноските да са съответни, защото в крайна сметка става дума за е, преглед на многогодишната финансова рамка, по която работим. Смятам, че това е очевидно, но абстрахирайки се от всичко това, има някои идеи, които са заложени. Е, тук при е, инструмента за бежанците става дума за 3 е, милиарда, тези 700 милиона от средства за неотложна помощ отиват в Гърция и ако това е така, аз не подкрепям или е за цяла Европа, тази сума и това вече ще трябва да бъде в рамките на неотложна програма или иначе няма смисъл. Или ако пък търсите такъв смисъл, който представяте, този смисъл не ми харесва. Ако е само за Турция и Гърция, тогава не мога да приема тази идея трябва да се извърши много точна проверка, кои средства къде се насочват. Господи, а, господин Ашфорс. Uh, Благодаря ви, господин председател. Ще бъда кратък. От ТКР подкрепяме тази инициатива. Европейската комисия трябва да даде отговор на кризата – криза, в рамките на която настоящите структури са неподходящи. Няколко неща бих искал да кажа. Съгласен съм с това, което казаха колегите във връзка с бързината на нашата реакция. На следващо място трябва да потърсим някаква гаранция. Гаранция, че действително разполагаме с необходимия капацитет за освояване на финансирането. Така, например, разполагаме ли с адекватна инфраструктура? понякога средства, които са разходвани с най-добри намерения, не може да бъде приравнено на по-малко средства, които са правилно насочени към конкретната цел. Благодаря, господин Обрихт. Благодаря ви, господин председател. И аз бих искал да се присъединя към казаното от госпожа Тома. Аз съм съдокладчик по прегледа. Това, което правим в момента, именно това. Ние правим преглед. Още от самото начало започнахме да промениме многогодишната финансова рамка. Ние от самото начало да я следваме. Така че изключително интересно е това, което казахте. Дискусията за прегледа всъщност ще бъде обобщение на това, което вече сме променили съгласно регламента. В регламента е ясно постановено, че се нуждаем от раздели в... Е, е, извинете, да имаме единство на бюджета. Въпросът е, имаме ли го това единство? Кой контролира бюджета? Всички институции ли или не? Ние всъщност не обсъждаме бюджета, а цялата система на Европейския съюз. Ние все повече и повече поставяме под въпрос цялата система. Разбира се, че преувеличава малко, но а, два бюджета ли имаме? Един европейски, стабилен и свързан с съответните приоритети, бюджет за 5 или 10 години, например, и втори бюджет, да го наречем и него бюджет, в рамките на който държавите членки ще вземат решение, че ако възникне нещо е, неочаквано, те ще го запълнят което означава, че трябва да се преразгледат и приоритетите. Приоритетите в Европейския съюз и в Европейския парламент. Така какво ще бъде съотношението между първия бюджет и този втория? 90 на 10 или 40 е, на 60 или 50 на 50? Може да създадем и друг Европейски съюз с друг бюджет. Смятам, че дискусията за прегледа е, става все по-сериозна. Никой не се съмнява, че е необходимо да предприемем мерки. Не смятам, че някой желая да сложи край на тази дискусия. Но реално, ако вземем решение днес, ние ще окажем влияние върху решението, което ще вземем утре. Всичко, което правим днес, ще има своето отражение утре. Не говорим за решение след две години. Какво ще стане с структурата след две години? Някой преди малко каза, защо да не обсъдим а, нещата с държавите членки? може би си спомнят активната дейност на господин Левандовски. Ние го попитахме колко ни трябва за стратегията Европа 2020. И изведнъж открихме, че нямаме средства за стратегията. Открихме го в самото начало. Добре, държавите членки решават какви са приоритетите им, какво трябва да правят, колко ще им струва и поглеждат какъв е резерва. Резерва за непредвидени обстоятелства. Или пък Имаме приоритети, фиксираме ги и пък после ще видим. И сега един политически въпрос. В някои държави членки, включително и в моята, кое е по-добре? Да имаме фиксиран бюджет със съответния резерв или да питаме на всеки 2-3 месеца държавите членки дали могат да отделят допълнителни средства. Обществеността винаги е, ще ни пита колко ще трябва да плащаме и кога и колко пъти да наречем това непредвидени обстоятелства. Това не са непредвидени обстоятелства, това е промяна в системата. Система, която се базира на временни решения. Европейската комисия се превръща не в а, основен актьор, а в агенция. Председателят. Няма други желащи да се включат в дискусията. Госпожо заместник председател, на вас се пада една изключително деликатна задача, с цялото ми уважение към всичко, което правите вие и вашия екип. Но все пак това е комисията по бюджета. И се опитваме да действаме интелигентно и разбираемо. Нас са ни избрали европейските граждани. И ние искаме да им обясним какво правим. Да им обясним с какъв бюджет разполагаме. Оказва се обаче, че това е, не подлежи на обяснение. Като че ли сме в някакъв спътник е, и това води до пълно неразбиране от страна на обществеността. Какво е бюджета? Е, просто една част от многогодишната финансова рамка и в случай на непредвидени обстоятелства се оказва, че ще трябва да търсим средства тук и там. Дали можем да продължим така? Едва ли. Та въпросът ни е, министрите на финансите и държавните и правителствени ръководители, те въобще задават ли си въпроси в това отношение? Аз се съмнявам. Как да стигнем до тях? Защото в противен случай многогодишната финансова рамка ще доведе основно до фрустрация. Какво се върти в главата им? Може ли е, да ги информираме, за да може да се стигне до единство на бюджета? А за да има единство, трябва да признаем, че в годините, в които има извънредни кризи, трябват и извънредни разходи. Това, което, е, както знаете, господин Юнкер каза, при извънредни обстоятелства, извънредни разходи. Просто трябва да имаме някаква рамка на целия процес. Защото в противен случай ще излезем от системата. Благодаря ви още веднъж за това, че откликнахте на поканата ни тази сутрин. Would you like me to answer some of the... Okay. Uh, thank you very much for the comment. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички за коментарите. Разбирам, че имате още точки в дневния ред, така че ще се опитам да бъда кратка. Първо, светът се промени, бюджетът ни не. Това е факт от живота. В рамките на тази действителност, в който имаме стабилен баланс и който добре ни служише в миналото за приятелите на сближаването, на отстъпката на селскостопанските производители, този стабилен баланс сега вече не ни служи толкова добре. Може би разходите ще започнат да ни изкарват от този финансов мир, в който се намирахме. Същевременно трябва да реагираме бързо на а, теми, които са от основни приоритети за нашите граждани. Всички ние в рамките на толкова строг бюджет можахме да мобилизираме 6 милиарда, за да отговорим на тези непредвидени обстоятелства. Не ме поканихте за... при обсъждането на предишната точка от дневния ред, но някой попита какво правите. Ми да ви дам пример. За Турция имаме два проекта, които сега се отдалечават от първоначално предвиденото. Първото е да върнем хиляди деца в училище, защото знаем, че когато децата са в училище, вероятността семейството им да се премести спада. Затова отделихме 40 милиона допълнително за да може да обслужим тази цел. 750 хиляди човека ще могат да се ползват и от хуманитарна помощ. Ние не само събираме средствата, но и ги използваме. Виждате каква какафония настъпи в Европейския съюз. Да, бяхме ударени от а, такъв масивен наплив на хора, какъвто никоя държава сама не може да поеме. Където и да отидат тези милиони и половина, това ще доведе до катастрофа. Затова Европейската комисия трябваше да изработи приоритети при разпределението на средствата. Дали при прегледа на бюджета всичко това ще бъде отразено, искрено се надявам, че ще бъде. Дискусията ще бъде трудна и аз се моля да подходим, като не забравяме нашите граждани. Не да се борим и караме помежду си, а да стигнем до един отговорен отговор, единодушен отговор, с съответните ограничения, разбира се. Единството на бюджета не може да бъде променено. Какво можем да променим тогава? Ограничен е списъка на нещата, които можем да променим и ние ще погледнем всяка една възможност, за да се стигне до по-добро разпределение на бюджета по време на средносрочния преглед. Това е ангажимент, който аз лично поемам. Относно непредвидените обстоятелства, вярвайте, къса ми се сърцето, като слушам. Преди колко беше? Преди две години. Аз говорих за това. Въобще не не изпитвам удовлетворение от това, че се оказах права. Това бяха предвидими събития. В човешката природа е да си затваряме очите, докато а, реалността се стовари върху нас. Но това е реалността. Тези, които пушат, спират да пушат едва когато имат рак на дробовете. То вече няма смисъл да спират да пушат, но те спират. Това просто е генетично заложено в нас. Не го казвам, за да извиня действията ни. Когато се задълбочи кризата през август в Гърция, по това време Европейската комисия обсъждаше дали да не се създаде хуманитарен инструмент в Европейския съюз, защото си мислихме, че това може да се окаже необходимо. И много хора казаха, а не, как тук в Европа, ние сме в Европа, силни сме, не се нуждаем от такъв инструмент. Но се нуждаехме от него, приех всички критики, лично ги приех. Може би трябваше малко повече да настоявам, но ето на, а, хората ме питат, сега ще използвате ли забавно този инструмент? Да, ще използваме всички 200 организации, които работят в хуманитарната област извън Европа. Това са хора, които ще видите. Вече говорихме с ICRC, UNCR, UNICEF, с Save the Children и други организации. Има и гръцки организации, като Солидарност, например. Това са добри организации. И преди пленарната сесия в, а, през април, тези организации може и да започнат вече да работят и да видим резултата от тяхната а, дейност. Аз ще им предам всичко, което си казахме днес тук ще им кажа, че вие ни подкрепяте. Това е относно ресурсите. Обещавам ви, давам ви думата си, че много внимателно ще помислим как да приобщим в по-голяма степен парламента в инструменти, които днес не ви удовлетворяват. Тези инструменти са тук. Ще трябва да използваме всяка възможност, за да може да се справим с нововъзникнали приоритети. Парламентът обаче трябва да участва. Всички знаем, че при, е, в националните бюджети винаги има такова перо. Но при националните бюджети участват националните парламенти и е, те имат думата за непредвидените разходи. Сега преминаваме ние към нов етап е, в този свят и трябва да помислим как чрез вас да дадем право на глас на нашите граждани. Внимателно ще помисля какъв да бъде а, отговора на този въпрос. Обещавам ви, че ще помислим по него. И накрая, всички вие казахте, че се нуждаем от повече гъвкавост. Да. Вие направихте това възможно. Това, че можем да направим каквото и да е, в момента, го дължим на вас, на Европейския парламент. Вие направихте това възможно и аз се надявам, че се гордеете с него. Да, може да сте фрустрирани, но се надявам, че се и гордеете. Благодаря. Мерси, мадам. Председателя, благодаря. Благодаря, госпожо. Господин главен докладчик, имате ли да кажете нещо? Е, съвсем накратко. Съвсем накратко, искам да бъда ясен. Когато нещата са спешни, парламента препуска, е, взимаме пари от помощта за спешни случаи, е, като правим банков превод към бежанците и те го получават до два дни. Правим превода днес, примерно. И от друга страна, за тези битки госпожа комисаря винаги може да ни има предвид. И ние имаме предвид Европейската комисия. Спомням си заседание, когато изпитвахме много по-голяма трудност, за да постигнем максимална гъвкавост за бюджета за 2016 година. Без подобна гъвкавост щеше да настъпи хаос. Но всички политически партии и целият Европейския парламент е, обикновенно се оказват прави преждевременно. Председателя с нетърпение очакваме доклада на Хосе Мануел Фернандес на 4 април в Комисията по бюджети. Този доклад ще бъде гласуван в тази комисия на 11 април и ако всичко върви благополучно на 13 или на 14 в пленарна зала ще гласуваме. И така, още веднъж ви благодаря, госпожо заместник председател. Е, е, вие имате не само нашето състрадание, но нашето насърчаване и нашето възхищение. Euh, Скъпи колеги, аз е, бях оставил висяща пета точка пилотни проекти и подготвителни действия в бюджетите за 2016 и 2017 година. Je donne la parole à Monsieur Fernandez. Давам думата на господин Фернандес. Но господин Фернандес, бидейки в разговор с господин а, Бъгер. Oui, monsieur le rapporteur général. Oui, vous a, comme vous avez... Да, господин главен докладчик. Вие Казахте, че ще обсъждаме това след обед и аз малко релаксирах. Оказва се обаче сега и е, аз ще играя много бързо. Имаме 90 пилотни проекта, е, които са били приети. 63 подго... про... пилотни проекта, 27 подготвителни действия за 2016 година, 38,9 милиона за пилотни проекти, 28,1 милиона за а, подготвителни действия действия вървим, говорим за 3 милиона ангажирани средства, 115 милиона 115 хиляди до 2 милиона във връзка с подготвителните действия. На 4 марта сме представили е, първия си доклад. Е, в последствие ще очакваме следващия доклад. Надяваме се, че той ще бъде представен заедно с проекто бюджета за 2017 година. Е, всички останали въпроси са известни. Ако обаче все още има някакви съмнения, съм на лице, за да дам отговор. Е, председателя, благодаря. Господин Гайер, е, как се очертават нещата за 2017? Genauso. По същия начин. Това е насърчително. Но ако можем да получим още малко средства, няма да бъде неудобно, защото има пилотни проекти, е, които е, може би ще станат действия за целия Европейски съюз. Е, може би трябва да прегледаме средствата, които са предвидени, без да забравяме датите за представене на пилотни проекти или на исканията за подготвителни действия. Благодаря на докладчиците. Е, те бяха все така ясни, както обикновено, изработвайки доклада. Има ли въпроси? Не виждам. В такъв случай ще преустановим работата си. Ще... Е, ние изчерпахме дневния ред за днес. Верно е, че Турция ни отне много време. но ние поставихме въпроси от жизненно важно значение и ще трябва да им намерим отговор. И така продължаваме работата си след обед в 15 часа.